Уважаеми колеги, добре дошли на следобедното ни заседание. Преди да започнем с публичното изслушване, ще разгледаме доклада от името на нашата комисия за командировката в Агенцията по основни права в Виена – това пътуване беше между 17 и 19 май 2016 година. Презентацията трябваше да бъде направена тази сутрин, но тъй като бяха внесени извънредни промени в дневния ред, отложихме тази точка. Господин Наги беше ръководител на делегацията. Той е докладчик по основните права за тази година и той ще представи резултатите от тази визита. Благодаря. Преди две седмици проведохме много приятно посещение във Виена. Кои бяха участниците? Госпожа Киничи, Каро Хайнц Бекер и аз. Имаше и представители на секретарията. Директора Майкъл О. Флеерти ни приветства и ни представи агенцията, нейната работа, многогодишната рамка, основните звена в агенцията. Научихме за работите, за различните методи, за научната дейност. Бяхме поканени на форума за основните човешки права в Виена – Казаха ни как агенцията работи в Виена, в горещите, в Гърция по-скоро, в горещите точки. Срещнахме се с представители на националните агенции за човешки права и с НПО. Агенцията за основните права подготвя годишни доклади тази година докладът ще е основно посветен на миграцията. Той ще бъде обсъден на форума за основни права. Видяхме, че трябва да се укрепи ролята на организациите на гражданското общество, както и на националните парламенти. Добре е да има по-тясно сътрудничество. Чухме доклад за практиките в държавите членки. Чухме много за ролята на човешките права и на тяхната защита в ситуация на кризи. Знаете какви кризи имаме в момента. Агенцията произвежда доклади, които могат да ни послужат. Те дават ценна информация и данни. Мисля, че можем да приканим агенцията да работи по-активно за да може да ни предоставя специални доклади, които пък да послужат за основа на нашата работа. Толкова от мое име благодаря. Благодаря. Госпожа Киничи. Искате ли да кажете нещо? Искате, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз участвах в тази мисия Искам да потвърдя казаното от ръководителя на делегацията. На тази среща се запознахме с агенцията, с това как тя работи за насърчаването на човешките права. Разбрахме много за приноса на агенцията, как тя събира информация, как изготвя различни доклади и ги предоставя на националните правителства, предоставя ги на нас. Редица въпроси бяха разяснени във връзка с това как работи агенцията. За нас най-интересен беше въпроса за защитата на човешките права тогава, когато имаме проблем с миграцията, както е в момента. Естествено, трябва да защитаваме хората, които са принудени да напускат своите страни и да търсят по-добър живот в Европа. За мен беше много интересно как агенцията е създала една специална група. Тази група в момента работи в Гърция. Знаем, че в Гърция положението на някои места е изключително тежко и драматично. По отношение на мигрантите, по отношение на непридружаваните непълнолетни. Агенцията е полезна, защото дава помощ на държавите членки Освен това, тя следи за спазването на човешките права на мигрантите. Агенцията очаква да създаде наръчник за всички организации, които работят с мигранти и кандидати за убежище. Това е една добра идея. Аз предложих нещо подобно през януари. Тогава имах предвид естествено непредружаваните непълнолетни. Мислех си, че трябва да има наръчник, в който да се оказва какво трябва да се прави по отношение на мигрантите, как те трябва да се третират, особено на тези, които са в по-уязвимо положение. Мисля, че един такъв наръчник би представлявал нещо много полезно и би ни улеснило в нашата работа. Нашата мисия потвърди колко е важна агенцията. Много е важно всички ние да помагаме на агенцията. Благодаря. Благодаря. Мисля, че вашите препоръки, както и препоръките на господин Наги, ще бъдат много важни за бъдещите ни разговори. И сега, уважаеми госпожи и господа, за мен е удоволствие да ви приветствам на това изслушване, посветено на положението с основните човешки права в Европейския съюз през 2015 година. Приветствам ви от името на господин Клод Мораес, който ме помоли като заместник-председател на нашата комисия да го представлявам. Подобни изслушвания са традиция в нашата комисия. Извинявам се за това, че ми звъни телефона – в контекста на нашата работа по доклада за основните човешки права в Европейския съюз. Много се радваме, че можем да приветстваме тук представители на различни европейски институции, които пък ще ни представят каква работа се извършва в тази област. В своята резолюция от 8 септември 2015 година, посветена на основните човешки права в Европейския съюз, Европейския парламент подчерта още веднъж, че е много важно за Европейския съюз, за неговите институции и за държавите членки да гарантират зачитането и насърчаването на общите европейски ценности, описани в член 2 от договора за Европейския съюз и в Хартата на основните права на Европейския съюз. Това трябва да се направи в европейското, в националното законодателство, в обществените политики, в тяхното изпълнение, като напълно се зачита принципа на субсидиарност. За мен е удоволствие да дам думата на господин Наги още веднъж е, за уводни бележки. Заповядайте. Благодаря ви. Аз съм докладчик по темата положението с основните човешки права в Европейския съюз за 2015 година. За мен е удоволствие да мога да участвам на това изслушване. Надявам се, че ще имаме един ползотворен дебат. Правата на хората са много важни. Те са важни всеки ден. Те ни защитават като човешки същества, защитават ни като членове на различни групи. Всеки един от нас е част от някаква група. Група, която може и да има нужда от закрила. Всеки един от нас принадлежи към някакво младсенство, което също трябва да бъде защитавано. Основните човешки права са гарантирани правно. Много често обаче те не се прилагат на практика. Мисля, че трябва да използваме всяка една възможност да подчертаваме важността на основните човешки права, Смятам, че Европейския съюз трябва да играе водеща роля в това отношение в целия свят. Трябва да знаем какво е положението в Европа, в държавите, които искат да се присъединят към ЕСА. Понякога обаче в Европейския съюз положението също не е розово. Много често в другите държави проблемите са по-големи. Естествено. Тук ще говорим за правата на ромите, за правата на хората с увреждания, за правата на хората от ЛГБТ и общността. Много се радвам, че принадлежа към едно малцинство в Европа, много се радвам, че имаме оратор, който ще говори за правата на националните малцинства. Миналата година тази тема придоби особена важност в Европейския парламент. Все повече депутати смятат, че трябва да се говори за човешките права по един конструктивен начин – Мисля, че в доклада трябва да подкрепим всички усилия за насърчаването на човешките права. Благодаря ви за думата и сега с удоволствие ще изслушам презентациите. Благодаря за вашето изказване. Сега ще дам думата на нашите гости. В края на всяка една от двете работни сесии ще има време за въпроси и отговори. Моля да отбележите, че това изслушване се излъчва по интернет и че изказванията на ораторите и на участниците ще бъдат записани. Заглавието на първата работна сесия е Основни права в Европейския съюз през 2015 година. Оценка на постиженията и на предизвикателствата. Ще започнем с първата работна сесия. За мен е удоволствие да приветствам господин Франциско Фонсека Морилю, който е заместник генерален директор за правосъдието и потребителите в Европейската комисия. Той ще представи господин Франс Тимерманс, първи заместник председател на Европейската комисия, който днес не може да присъства днес. Господин Фонсека, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Позволете на първо място да изкажа извинения от страна на заместник-председателя, който за жалост не успя да присъства тук поради графика и задълженията си в рамките на Европейските дни за развитие. И той в момента се среща с европейски министри и африкански министри, затова не може да присъства тук и ме помоли да, се извиня от него, да, ви, да го извиня от а, негово име. Ще е, го заместя днес тук и също така той ме помоли да ви е, предам посланието, което и той искаше да предаде днес тук по този е, повод. The fallout from the financial Уважаеми дами и господа, Европейският съюз е в момента през една за първи път ситуация така в историята си. Кризата с бежанците е, е огромно предизвикателство за публичните органи. На скорошните нападения, варварски нападения в Брюксел и Париж, още веднъж показаха заплахата от фундаментализма на ежедневния начин на живот. И в светлината на това много популистки, популисти се възползваха от страховете сред нашите общества. Страхове от беженците, страхове от исламизацията на Европа, страхове от финансовата криза. Страх от отново попадане в бедност и економическа криза, страх от терористични нападения и страхове от различните. Когато е, страхът е преобладаващ, е, ние не виждаме възможностите, но трябва да гледаме на другите хора като на беженците, като на, на хора, които имат и своята история, които могат да допринесат за една на, за едно общество, изградено върху споделени стойности, зачитане и в доклада за прилагането на хартата за основните човешки права сме въвели една, един раздел, който отразява резултатите от годишния колоквиум за основните права за 2015 година, както са свързани с наратива за страха. И така, доклада за 2015 година за прилагането на хартата представя резултатите от колоквима от октомври месец върху темата предотвратяване на омразата срещу мусулманите в Европа и местните и националните вземащи решения, международните организации и различни лидери на общности и други звена участваха в тази конференция за размяна на мнения относно антисемитските и антимисюлмански настроения в Европа. Беше направен анализ на тези тенденции и се съгласихме да обединим усилия, за да създадем една култура на взаимно уважение. Така бе създаден изчерпателен списък с действия и тяхното изпълнение се отчита в различните раздели на доклада. едно от основните действия в тази част от доклада е съсредоточено върху диалог, който Европейската комисия води с дружества, държави членки и гражданското общество, за да се борим срещу незаконния език на омразата по интернет. И на 31 май това доведе до приемането на един етичен кодекс за борба срещу езика на омразата по интернет. Компании като Google, Twitter, Facebook и Microsoft се съгласиха да оценяват езика на омразата, така както сме го определили в националното е, право, транспониращо рамковото решение за борба срещу е, расизма и хомофобията. Тези дружества се съгласиха да премахнат незаконния език на омразата от интернет в рамките на 24 часа от неговото откриване. Трябва да работим а, и в реалния живот, така както работим в виртуалното пространство. Не можем да оставим е, интернет пространството и действителността да станат място на омраза. Също така това налага усилия от страна на полицейските служби и прокуратурата и усилия от страна на гражданското общество. Насърчаваме IT компанията, компаниите да зачитат изцяло също така свободата на словото, защото езика на омразата не, не е свобода на словото. Бяха приети мерки за борба срещу дискриминацията, расизма и хомофобията в различни страни. Много е важно да се изгради и един политически климат, където токсичният език за беженци и иммигранти се премахва, защото той води до омраза. Броя на физически и устни нападения срещу мигранти и бежанци се увеличава в много държави членки. Това е силно притеснителна тенденция, която често се характеризира от антимусюлмански настроения. Борбата срещу ксенофобията и расизма трябва да е приоритет за всички нас и трябва да обединим усилията си за нея. Знаем, че законите са само толкова добри, колкото се прилагат правилно на практика. И в комисията работим за създаване на Европейски университет за разнообразие. Също така разработваме насоки за политики срещу расизма, за да обединим държавите членки, дружествата и неправителствени организации. И тук трябва да подчертая положителната роля на Агенцията за основните права и съвета на Европа в тази насока. И, и също така имаме целенасочено финансиране за конкретните действия. Нека направя сега един преглед за последните промени, последния напредък за основните права за 2015 година, както се посочва в доклада. Пакета за по-добро законотворчество за 2015 година постави акцент върху зачитането на основните права, като неделима част от нашите процедури за оценка на въздействието. Междуинституционалното споразумение за по-доброто законотворчество следва да допринесе и за засилване на съответствието чрез законодателни процедури трябва да се е, взема предвид хартата във всички актове, не само в законодателни мерки. Това означава използването на финансиране в международни споразумения. Например, през 2015 година приехме вътрешни насоки за отчитане на човешките, основните човешки права при изключването на международни търговски споразумения. Също така не можем само да се задоволим с зачитане на хартата в европейското право. За да искаме да постигнем една, едно пространство на свобода, сигурност и права на човека, трябва да засилим защитата на правата на човека в целия Европейски съюз. Във връзка с това пакета за защитата на данните, защитата за презумцията на, за невиновност, както и директивата за защитата на децата, които са жертви при наказателни производства, трябва е, да бъдат, да бъдат преработени. Сега трябва обаче да следим и изпълнението. Доклада показва също така как се прилага хартата от държавите членки. Тук искам да подчертая значението на процедурите за нарушение, защото по този начин се гарантира, че държавите членки спазват хартата при изпълнението на законодателството на Европейския съюз. Между септември и декември месец на 2015 година започ... приехме 49 решения за нарушения срещу държави членки на основание лошо изпълнение на общата европейска система за обежищата каква е картината на национално и европейско ниво. Тя не винаги е розова. Както казах в началото, 2015 година беше тежка година за основните човешки права, основно поради различните кризи, пред които е изправена Европа. Ето защо е много важно да основаваме нашите закони и права върху е, основните е, права, заложени в хартата. Нека се обърнем сега към бъдещето. Идеите Идеята е, е колоквима за основните права за тази година да се организира през ноември месец и да е съсредоточен върху медийния плурализъм, както се предвижда в член 11 от хартата. Основно на тема ще е свобода на словото за медиите. Ще се разглеждат различните връзки между свободни плуралистични медии от една страна и демокрация от друга страна. Вече започна обществено допитване за колоквиума от страна на комисията и то ще продължи до 14 юли месец. Насърчавам всички вас да участвате в него, защото приноса от допитването ще бъде използван в рамките на дебата по време на колоквиума. Също така, ви поканя учтиво да участвате в колоквиума. Също така ще ви помоля да подкрепите заключенията от доклада и да продължите да се съсредоточавате върху зачитането на човешките права и е, правовата, на закон, на правовата държава. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за тази много интересна презентация. Сега ще дам думата на господин Пол Ван Ван Айселт и господин Мартайн Деграве те представляват холандското председателство на съвета и са, е, са председатели на работната група в съвета за основни права, граждански права и свободно движение на хората. Господин Ван Айселд, господин Мартайн Деграев, имате думата. Имате общо 15 минути за изказване. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Добър ден, колеги, уважаеми депутати. Искам да ви благодаря специално за поканата да присъстваме на заседанието по темата граждански права, човешки права и свободното движение на лицата. С удоволствие ще ви съобща за дейностите по основните права по време на Нидерландското председателство по време на италианското председателство през 2014 бяха прияти заключения на съвета, където се подчерта, че има нужда от платформа в съвета, която да обсъжда правовата държава. И така, <clears throat> съветът проведе първият диалог е, по правовата държава през ноември минал година. Нидерландското председателство организира втора дискусия в съвета по общи въпроси преди един месец. Темата беше предизвикателството да се опазят европейските ценности, включително правовата държава и основните права, когато се интегрират бежанците и мигрантите. Всъщност това беше <clears throat> последващата стъпка след един семинар в Страсбург, който проведохме заедно с съвета на Европа. На Европа. Там присъстваха и <clears throat> директора на агенцията за присъстваше и директора на агенцията за основните човешки права. Същност диалога беше много открит. Имаше активно участие на много държави членки. Оказа се, че много държави членки са изправени пред същите предизвикателства. Тъй като интеграцията е национална компетентност, тя все пак е споделена компетентност, тъй като това, което става в една държава, може да се отрази на другите. И освен това всички държави трябва да изпълняват същите международни стандарти. Така че стана наясно, няма един единствен подход към интеграцията и държавите а, споделиха добра практика и предложения. Доволни сме, че част от тази добра практика, спомената по време на диалога, е включен, взета предвид от комисията в плана за действие за интеграция подготвяйки този диалог, използвахме мненията на доста организации на гражданското общество. На два съвета ще бъде обсъден въпроса за върховенството на закона. И освен това в съвета се поставят за обсъждане теми, свързани с върховенството на закона. Няколко думи за присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за човешки права, както беше казано по време на изслушването на 14 април. Съветът е напълно ангажиран да <clears throat> се присъедини към конвенцията, както се предвижда в договора. По време на нашето председателство имаше напредък по някои въпроси, които са технически и процедурни, поставени от Европейския съд. Сега очакваме анализът на комисията и очакваме решение по двата основни въпроса за взаимното доверие и общата чуж, чуж, външна политика. Всъщност съветът ще се отнесе като приоритет към тази тема по време е на следващото председателство. И накрая, госпожо председателство, само искам да спомена нашата работа по предложението на Комисията за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за превенцията и борбата срещу насилието в семейството, Конвенцията от Истанбул. Имаше доста заседания по тази тема, за да се подготви работата и да се постигне напредък през следващото председателство. Сега, госпожо председател, ще дам думата на моя съ председател. Благодаря, партай. Благодаря, госпожо председател. За мен е, е чест и удоволствие да ви представя основните действия по тази тема по време на холандското председателство. Искам да насоча вниманието ви към заключението на съвета за приложението на хартата на човешките права, който беше прият е, миналия четвъртък от съвета на министрите на вътрешните работи и правосъдието. Тук искам на първо място да посоча една книга как да бъдем твърди в период на катастрофи и напрежение. Също тази книга е написана през 584 година от философа Юстус Липсиус, чието име носи сградата на съвета. В тази книга се подчертава стоическия подход към подобни ситуации. Мисля, че това се отнася много пряко за европейските институ... институции по наше време. Все пак, <clears throat> разликата между обществото сега и това през 16 век е присъствието на основните права и е върховенството на закона. Всъщност хартерата е един от най-важните документи на Европейския съюз. Така стигнаме до заключението на съюза, на съвета. Как бяха подготвени те? Първо ще кажа няколко думи за хартата. На 19 февруари Холандското председателство организира експертен семинар за вътрешното приложение на Европейската харта на основните права. Семинарът беше в Амстердам. Начинът по който се прилага хартата от националните органи, когато се разработват национални актове. Събрахме на едно място европейски институции, държави членки и заинтересовани страни. В семинара бяха постигнати много интересни резултати. Те са отразени в заключението на съвета. Първо, да се избегне разглеждането на хартата като отделен акт. Тя трябва да се тълкува заедно с всички други а, източници на право, специално редакция на член 59. в, а, за, член 59, където няма на съдебна практика на Европейския съд. След това искане към агенцията да, да очертае обещаващите практики за националното приложение на хазата. Във вторият елемент на заключенията става дума за съвпадението между външната и вътрешната политика на Европейския съюз. Това беше споменато от господин Наги смисъл, че Европейски съюз трябва да прави това, което говори и да говори това, за това, за което прави. Имахме среща с работната група, която работи по основните права извън Европейския съюз. В срещата участваха представители на конкретния проект и на Агенцията за основни права. Имаше ползотворна и конструктивна размяна на мнения. Освен това, съветът одобри основните насоки за мисията на Европейския съюз в трети държави. Когато обясняваме положението в Съюза, след това имаше придържане към основни е, човешки права, т.е. придържането към спазването на конвенцията на ООН за хората с увреждания. Третият елемент в заключението беше подчертаването на борбата срещу ксенофобията, расизма. Господин Осека Марио преди малко подчерта значението на тази тема. На 28-29 април председателството на Холандия заедно с агенцията подготви един семинар за отчитане на езика на омразата, подготвихме един спорник с добрите практики в борбата срещу езика на омразата. Основните заключения на съвета бяха подкрепени от, изцяло от новата група на висок равнище в комисията за борбата срещу ксенофобията и расизма. Целта е да се разработи една обща методика за събиране на данни и за записи за престъпления, свързани с омразата. След това ще работим за съответни компетентности за борбата срещу езика на омразата в интернет. Накрая, като председателство, мога да кажа, че успяхме да предприемем някои конкретни мерки – в насоките, които очерда. Искам да подчертая отличното сътрудничество с Европейската комисия и Европейския парламент и колегите от агенцията, включително и мрежата за демокрация и неправителствените организации. Пожелаваме на следващите председатели Словакия успех в тези насоки. Благодаря. Сега ще изслушаме Матиас Груден, който е директор на планирането на политиката в съвета на Европа. Ще говори за състоянието на демокрацията, човешките права и върховенството на закона в Европа. Господин Груден. Um, благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Много ви благодаря за това, че ме поканихте да говоря тук относно третия годишен доклад на генералния секретар относно състоянието на демокрацията, човешките права и върховенството на закона. Преди да започна, нека да кажа няколко думи относно това, което чухме тук в залата. Напредъка и ангажираността да се постигне напредък в областта на човешките права. Това са много важни проекти, е, мисля, че ако работим по тях, ще направим не само съвета на Европа по-силен, но и Европейския съюз по-силен. Мисля, че имаме добри примери в това отношение. Например, имаше приемане на Конвенцията за борба с чуждестранните бойци. Мисля, че трябва да предприемем ефикасни действия срещу тези, които искат да унищожат човешките права не само да работим, за да ги защитаваме. Защо подготвяме такъв годишен доклад? наред с всичката ни друга дейност. Знаете, съвета на Европа е организация, в която има 47 държави членки. Всички държави членки на ЕС са членки на съвета на Европа. Ние работим за една система от стандарти за защита на човешките права и повечето от тях са задължителни. Когато ни задават въпроси относно стандартите и относно самите права, а има такива въпроси, ние правим оценка възосновата на работата на независими експерти. Понякога се стига и до Европейския съд за човешките права, който трябва да се произнесе. Давам ви тази предварителна информация, за да имате някаква представа за какво става дума. И така. Доклада е нещо като швейцарско нощче. Първата част от него говори за това дали системата за контрол върху това как се спазват човешките права работи както трябва. Има различни е, видове за наблюдение и така нататък. В доклада ние казваме какво трябва да правят държавите членки и какво не трябва да правят, за да се гарантира е, безпристрастна, независима съдебна система, независими медии, жизнеспособно гражданско общество, добре функциониращи демократични политически институции и накрая приобщаващо общество, което да е устойчиво на външни и вътрешни заплахи. Нашата методология може да се използва. Ние с удоволствие ще я предоставим на всички, които желаят, за да оценят положението в една страна или в много страни, във всяка една от областите, които току-що очертах. Мисля, че благодарение на нашата методология има възможност за една обективна оценка на проблемите и на слабите страни. Втората цел на доклада, естествено, е да идентифицира проблемите, но не само това. Ние трябва да направим оценка на сериозността на проблемите, е, съответно да решим какви са приоритетите ни. Имаме 15 стълба, 23 параметра и около 200 критерии които успяват, голяма част от тях успяват да придадат количествено изражение на състоянието с човешките права. Тази оценка с количествен характер е много важна. Възоснова на нея се подготвят незабавни действия. Когато говорим за заключенията, няма да ви представям целият доклад, може да го прочетете. Има три основни заключения, които можем да направим. На първо място, положението е тревожно във всичките пет стълба. Съдебна система, медии и така нататък. Тенденциите са отрицателни по повечето от стълбовете. Това е тревожно. На второ място, проблемите са по широко географски разпространени, отколкото би се очаквало. Това не е доклад за обичайните заподозрения. Естествено, не навсякъде проблемите са еднакво сериозни, но ставаме свидетели на негативни тенденции, що се отнася до нашите механизми да защитаваме правата и сигурността в нашите 47 държави членки, включително в някои държави членки на ЕС. Третото общо заключение е, че много от трудностите и проблемите, за които докладваме, вече не могат да бъдат обяснени чрез някакви трудности на преходи, липса на опит и така нататък. В много случаи това е резултат от целенасочени политики, които са насочени към задължителните стандарти на съвета на Европа. Казах ви, че няма да ви преч... представям целият доклад, просто искам да ви създам малка представа за конкретни аспекти. Например, свободата на изразяването. Почти половината от 47-те държави членки не защитават е, различните институции от е, заплахи. В 16 държави членки няма защита срещу журналистите относно произволното използване на законодателство. Например, закони насочени към борба с тероризма и срещу оклеветяването. В 23 държави членки има проблеми с предоставянето на информацията относно медийния плурализъм. Положението е незадоволително в 26 държави членки от 35, за които има данни. Това ви показва доколко сериозно е положението. В заключение, ще кажа няколко думи за третия доклад. Той препоръчва колективни мерки. Повечето от работата естествено трябва да се извърши в държавите членки. Има препоръки към тях. Ние ще ги включим в своите програми. Много често тези програми са подкрепени от Европейския съюз. Има цял набор от конкретни предложения. Ние създаваме нови механизми за защита на борците за човешки права, тъй като те са поставени под натиск в няколко държави членки от съвета на Европа. Имаме и подготвяме мерки за масовото наблюдение, както и мерки за гарантиране на безпристрастността на съдебната система. Това представлява проблем в няколко, даже много държави членки. Последното нещо, което искам да кажа, основното политическо послание на, на генералния секретар, всъщност това послание се крие в пълния доклад, пълното заглавие на доклада доклада се казва състоянието на демокрацията, човешките права и върховенството на закона в Европа императив за континента. По този начин подчертаваме колко е важно да функционират институтите на демокрацията, системата за контрол, за наблюдение, колко е важно да има устойчива сигурност във всички наши държави особено като се има предвид е, съществуващото положение. Е, господин Фонсека Морило го описа много добре. Всъщност, по-настоящем ставаме свидетели на мащабни промени в сферата на сигурността и много от е, тези промени се експлуатират от хора, които смятат, че единственият начин да се гарантира нашата сигурност е да се откажем от приятите стандарти за демокрация, върховенство на закона и е, човешки права. Генералният секретар изпраща точно обратното послание. Само когато спазваме общите стандарти за поведение, само тогава ще можем да работим добре заедно и ще можем да намерим ефективни рационални решения – и само тогава ще успеем да откликнем на несигурността, която чувстват нашите граждани в този момент. Благодаря. Много благодаря, казва председателя. Последната презентация в рамките на тази първа експертна дискусия ще бъде направена от професор Оливие Десхутер. Господин Десхутер е професор в Католическия университет на Льовен в Белгия. Той е бивш координатор на Европейската мрежа от независими експерти е, по човешки права и член на научния комитет на Агенцията за основни права. Той ще представи проучването, наречено последващи действия спрямо резолюцията на Европейския парламент от 8 септември 2015 година относно положението с основните права в Европейския съюз. Е, това проучване беше възложено от е, е, беше възложено по искане на комисията Либе. Господин Дискутер, имате думата. Е, е. Благодаря, госпожо председател и може би трябва да кажа заместник председател. За мен е голямо удоволствие да съм тук. Дори иронично е, че почти точно преди 10 години, през септември 2006 година, също говорих пред комисията Либе на парламента и представих годишния преглед на положението с основните права в Европейския съюз. Доклад изготвен от мрежата на Европейския съюз от независими експерти за основните права. Може би помните, че тя бе създадена от Европейската комисия през 2002 година по искане на Европейския парламент. Тогава Европейския парламент беше убеден, че е необходимо да се създаде такава група, за да се възползваме от експертните познания на независими юристи за изготвянето на годишния доклад за положението с основните човешки права в Европейския съюз. Проучването, за което председателката което председателката обяви, бе поискано от Департамента по политики по искане на комисията Либе. То отразява цялостната архитектура на защита на основните права в Европейския съюз. То надгражда върху работата, извършена от мрежата между 2002 и 2007 година. Също така използва съобщението на комисията от 15 октомври 2003 година относно стойностите, върху които е основан Европейския съюз. И така, в проучването се предлага на първо място да се поиска от Агенцията за основните човешки права да изготвя годишен доклад, който ще обхваща не само основните права от гледна точка на европейското право, но също така какво е положението с основните права, демокрацията и върховенството на закона извън Европейския съюз, извън правото на Европейския съюз. По този начин комисията и парламента ще могат да изпълняват задълженията си по член 7 ДС, така че да се гарантира последователно, обективно и неселективно оценяване на положението в държавите членки. Още по-важно е, че по този начин ще се позволи и развитието на политиката за основните права в Европейския съюз, която да е проактивна, не реактивна. И по този начин правомощията на Европейския съюз ще се упражняват на основата на взаимно доверие, пълно зачитане на основните права в е, пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Предлага се две три основни предимства, които се вписват в цикъла за политики за основните права. На първо място ще се гарантира по-голяма последователност с стандартите на съвета на Европа и на ООН. В днешно време Мнозина призовават за по-голямо взаимодействие между работата на Европейския съюз и стандартите на, Евро... на съвета на Европа. И така през 2014 година, май месец, съвета на, Европа и Европейския съюз потвърдиха отново ангажиментите си за засилване на сътрудничеството между е, Европейския съюз и съвета на Европа е, и е Европейския съюз за техните консултативни органи в областта на стандартите и законодателството на Европейския съюз въз основа меморандума на разбирателство от 2007 година. Това е особено важно в областта на социалните права, където е ясна потребността от синергии. Европейската комисия е поела ангажимент да израз... изгради европейски стълб на социалните права, като се използва от разпоредбите на преразгледаната Европейска социална харта които са или част от европейското законодателство, или са приети от държавите членки. Такива основни социални права трябва да се разглеждат като основни човешки права, признати като общи принципи в европейското законодателство, надхвърлящи правата, заложени в Хартата за основните човешки права. Разпоредбите от разгледаната Европейска социална харта на свой ред могат да се четат като отразяващи резултатите от Европейския комитет за социалните права и и за решенията взети от неговите органи. Агенцията за основните права, следователно, може да има чудесна роля, за да обединява резултатите от наблюдението на различните органи на съвета на Европа и други органи и да обработва тази информация, за да предостави безспорен източник на информация на Европейската комисия и парламента, за да се гарантира пълно съответствие с член 2 от договора. И така, не се отслабват органите на наблюдение на съвета на Европа, също така се засилва ролята на е, ООН и органите за основни права на ООН при събирането на информация, като се използва тази информация в процедурите, предвидени по член 7 ДС, е както и в законодателната дейност и разработването на политики в Европейския съюз. На втория съюз. Предимството на този подход ще позволи сравнение между различните страни относно положението с основните права. Това би било много полезно, за да имаме проактивни политики за основните права, да се изградат мостове, както сигурно ще се случи, но и ще се открои кои компетенции може да използва Европейския съюз, за да засили взаимното доверие между 28-те държави членки на съюза. Тази идея в никакъв случай не е нова. В съобщението от 15 октомври 2003 година комисията говори за работата на Европейската мрежа за независими експерти за основни права, и се цитира следното. Трябва мрежата да очертава основните аномалии с основни права или ситуации, в които има нарушение или риск от нарушение на тези права, попадащи в обхвата на член 7 от договора на Съюза. Чрез своя анализ мрежата може да спомогне за стигане до решения как да се подправят ситуации на аномалии или да се предотвратяват евентуални нарушения. Може да имат това превентивна роля за постигането на пространство на свобода, сигурност и правосъдие и също така да се засилят стандартите за защитата между държавите членки, които са на свой ред да подсилят взаимното доверие в политиките на Европейския съюз. Така че виждате, хартата на основните права и други подобни документи са много важни се разглеждат понякога като ограничаващи, но те понякога са оправомощяващи. Те ни дават повече правомощия, защото хартата има съответните инструменти, но тя не задава определени политики за основните права. За да има такива политики обаче, не трябва да се забраняват определени действия, а да се стимулира представенето на законодателни предложения, основни инициативи за политики и междуинституционален диалог, както и преговори между държавите членки в рамките на съвета. Това, че Агенцията за фундаменталните, за основните права ще изготвя този доклад за положението за основните права, ще бъде изходна точка, която ще захранва европейския цикъл за политики в тази област. Следователно, работата на агенцията ще бъде основата за наблюдението, извършвано от страна на комисията и на парламента, съгласно член 7 да ЕС. По този начин комисията ще има и по-добра представа за евентуалните инициативи, които може да предприеме, по-специално по силата на ролята си по членове 289 и 294 да ЕС за законодателни предложения. И на последно място, доклада ще ни позволи да съчетаваме юридическия правния анализ с емпирични данни за, от социалните науки по отношение на основните права. Може да се използват различни показатели, които да следят напредъка в областта на подобряването на правната рамка, като например структурни индикатори, както ги наричаме в ОНЕ. Също така да се използват показатели за обработката и да се очертават резултатите или така наречените показатели за резултати. Използват се различни методологии, като например количествени, качествени проучвани, групови дискусии, проследяване на медиен мониторинг, отделни интервюта и така нататък, за да се следи развитието не само в правната област, но и за това какво се случва на терен и евентуалните нарушения, които се извършват на правата на човека. По този начин агенцията ще допълва работата на други органи за основните права чрез своя доклад, който ще представя на институциите. Разбира се, не бих искал да подценявам трудностите на тази задача и промените, които ще са необходими за нейното извършване. Европейската комисия, Европейския парламент, агенцията могат да изготвят всеки отделен доклад и да имат годишен диалог. Вместо това ще имаме един единен последователен цикъл на политики, който ще изхожда от информацията, която е обективно и безпристрастно събирана сред всички държави членки. Разбира се, съществуват някои проблеми, като например този за правното основание как да се обвърже работата на, е, как да се дадат е, точни определения на, в работата на агенцията, като например за демокрация и върховенство на закона. Тук е, може да помогне комисията от Венеция на съвета на Европа. И аз мисля, че този цикъл на политика е възможен. И накрая бих искал да направя следното заключение. Позицията в проучването очертава скорошни тенденции, които са притеснителни по отношение на върховенството на закона в Унгария и в Полша, намаляването на солидарността между държавите членки на Европейския съюз предвид беженската криза и неуспеха на различни е, инициативи, като например програмата за недискриминация на съвета, на Европейския съюз, извинете, включването на основните права в е, различни политики, засилването на правата на човека и така нататък. Това са симптоми за един по-дълбоко вкоренен проблем. И е ясно, че Европейския съюз трябва отново да се върне към основните си ценности трябва да постигнем повече в тази област, отколкото да се задоволяваме само с вътрешния пазар. Трябва да имаме един съюз на права. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега ще дам думата на депутатите, които искат думата. Господин Наги, моля. Благодаря. Искам да благодаря за информацията която беше представена до тук. Два коментара. Искам да подчертая ролята на съвета на Европа като член на съвета на Европа. Разбира много добре значението на този орган. Искам да препоръчам да се изпълнят всички препоръки и резолюции на, Европейс... на съвета на Европа. Също ние трябва да покажем, да дадем пример на останалите 19 държави членки, които не са членки на Европейския съюз. Второ, ще реагирам на това, което казва комисаря Франц Тимерманс. Да. страха от заплахата. Те са, заплахите са реални, някои, другите са чисто и просто въображаеми. И е много важно в тази връзка да покажем на гражданите, че сме способни да реагираме на съответните заплахи и да не създаваме възможност за възход на други политически сили. Много важно е да се разсеят основните заплахи. Популистите обикновено боравят с заплахите срещу мнозинството. Добре е да се вземат предвид е, и заплахите, които са насочени срещу малцинствата. Благодаря. Господин Сого, моля. I... Благодаря. Спомням си в доклада Ферари за последен път споменахме правата на хората с увреждания. В доклада на комисията има много кратък текст за културното разнообразие и На едно място се споменава, че има доста широка дискриминация срещу етническите групи. доклада на, на агенцията показва, че има нужда от повече данни за борба срещу дискриминацията. Мисля, че няма възможност да се събират данни, ако някои държави членки отричат съществуването на младсинствата. Тук нямам предвид държави, които приемат закони срещу младсинствата, с които санкционират а, малцинства, които използват своя роден език. Събитията във Франция, Гърция, Румъния, Словакия, България и Литва. Ако не знаете, мога да ви дам конкретни примери. За това трябва много сериозно да се вземе предвид. Това, което беше казано за новия механизъм Надявам се, че в новия механизъм ще се вземат предвид по, по сериозно правата на около 40 милиона души, които принадлежат към младсинствата. И те са лоялни граждани на съответните държави. Затова е неразбираемо защо някои държави членки изобщо не искат да си помислят за това, което са обещали по копенхагенските критерии за върховенството на закона и за правата на хората, които принадлежат към национални младсинства. Благодаря. Господин Юрек, моля. Благодаря, госпожо председател. Факта, че господин Тимерманс не присъства на днешното заседание, е доста симптоматичен за мен от гледна точка на <clears throat> публичния дебат в Европейския съюз, след като господин Тимерманс решава, че че неговите е, неговите интереси трябва да бъде представен от е, европейски органи. Всъщност това е показва много ясно, че той е, няма основание за своята политика. Може би смята, че дебатите в нашата комисия са по-скоро декларация, а не дебат по същество. Декларацията, която ни е изпратена, няма <clears throat> подробности. Страха, омраза, токсичен език. Бих нарекал тези изрази език на изключването. Чисто и просто се отказва да се включи в един сериозен дебат по миграцията. Нещо повече, ако говорим за нетолерантност на практика, много често срещу нас застава мълчанието по въпроси, получаваме повече информация от Института за отворените врати, където се записват е, инцидентите с преследването на християните. Подготвили сме резолюция от парламента по темата правата на младсинствата. Немския съвет за източните църкви подчертава, че много често се пренебрегват за случаите на преследване на християни. Господин Свобод се представи множ... Е, вижданията на две младсинства – етническо и религиозно младсинство. След като има такива изявления в, от такъв орган, мисля, че съответните институции в Европейския съюз, които трябва да водят по задължение диалог с, с представители на други организации – Надявам се, че така комисията ще прояви някакъв интерес към тази информация. Вместо това виждаме идеологически изявления, които изключват милиони хора от дебата. До сега не чухме нито една дума за омразата срещу християните, и понякога често и просто не можем да отбележим действителните факти. Надявах се господин Тимермас да присъства тук. Исках да задам въпроси за комисията, която се ангажира своето име с действия срещу моята страна. Тези действия са поставени под въпрос от правната служба на нашия парламент. Но така или иначе, много е трудно да се поеме политическа отговорност. Нашата дискусия тук се разглежда само като обмен на мнения, вместо да се, счита за преки въпроси към властите за това как изпълняват своите задължения. И съответните изпълнителни органи трябва да са под надзора на политическите групи. Надявам се, че скоро ще имаме възможност да се срещнем с господин Тимерманс в нашата комисия. Благодаря. Софи Инвелт. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие, че виждам господин Дескрутор отново в Европейския парламент. Спомням си извършенето от вас по доклада за конкордатите. Слушах с голям интерес е, вашето изложение. Един въпрос към вас. Напълно съм съгласен с изявленията, които направихте. Вие знаете, че нашата комисия в парламента подготвя предложение за система за мониторинг. Начинът по който държавите членки и европейските институции спазват основните права и демокрацията и върховенството на закона. Не знае дали сте запознат с доклада ни по тази тема. Един въпрос към господин Фонсека Морилио и чрез него към господин Тимерманс. Съжалявам, че господин Тимерманс не присъства на нашия дебат – Искам специално да помоля председателството на нашата комисия да кани господин Тимерманс по-често на нашите заседания. Струва ми, че другите комисии имат по-чести срещи с представители на Европейската комисия и ние трябва да следваме техния пример. Няколко въпроса. Докладът тук що беше представено, като слушах изказванията и експозето. Погледнах съдържанието на доклада и имам предвид докладите, които сме получавали в предходни години. Мисля, че има един пропуск между това, което виждаме в дебатите ни всеки ден тук, начина по който е представен доклада. Ако погледнете доклада, ще видите, че всичко е наред и комисията а, е борец за човешки права. Но знаете, че тук при нас има доста сериозни дебати и поставяме под въпрос, доколко комисията взема предвид а, хартата на основните права в своите предложения за актове. Аз а, често съм се изказвала по този въпрос. Предложения за неприкосновеността на личността, или пък във връзка с предложенията за борбата срещу тероризма. По отношение на неприкосновеността, мисля, че Европейската комисия лично аз смятам, че не изпълнява изцяло съдебната практика на Европейския съд. Всъщност няма оценка на предложенията за въздействие от гледна точка на, на съответните основни права. Винаги, когато се говори за тероризъм и борба срещу престъпността, Комисията общо взето няма възможност да, да включи текстове за основните права и дори когато изпращаме е, конкретни писма към комисията, не получаваме отговор. Като това не създава впечатлението, че Европейската комисия е готова да защитава човешките права. В момента като конкретен пример мога да кажа, че се тревожим от постоянните опити в Литва да се прокарат закони срещу ЛГБТ общността. След това получихме отговор от Европейската комисия преди година. Обсъждаме този въпрос, разглеждаме този проблем, но все още не сме получили заключения от комисията по проблема. Вече по година по-късно така че въпросът ми е как комисията ще подобри своята работа по отношение на прилагането на човешките права. И може би е добре комисията да бъде малко по-смела. Аз малко се притеснявам от постоянната си критика срещу комисията. Тук господин Франсиас Морилос му се налага винаги да защитава комисията. Извинявайте, господине. И аз смятам, че на тези въпроси трябва да присъства господин Тимерманс и да отговори. Но все пак е добре да чуя какво ще кажете по това, което попитах. Благодаря. Думата има господин Карски. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni e, Państwo. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Често ставаме свидетели на ситуации, в които действията на Европейския съюз са основание на съответното законодателство или на неговата липса водят до нарушаване на човешките права, не само в Съюза, но и извън него. Ставаме свидетели на ситуации, когато европейски органи, чието действия се толерират от европейските институции, нарушават е, човешките права извън Европейския съюз. Вече говорихме за чуждестранните бойци. Какво да кажем обаче за дейността на европейските компании и дружества, които действат извън Европейския съюз и нарушават правата на трудещите се? Понякога някои държави членки изнасят услуги с военен характер, частни услуги с военен характер – тук също трябва да се запитаме, няма ли нарушение на човешките права и на международното право. Много често ставаме свидетели на липса на отговорност и на отчетност. Страните, в които действат тези лица, им гарантира имунитет. От друга страна, тези дружества за които говоря, са регистрирани в държави членки, но в държавите членки няма желание за производство, за преследване на тези хора. В същото време директивата за услугите изключва от приложното си поле услугите с военен характер и с услуги в областта на сигурността. Не знаем защо това е така. Може би тази дерогация, това изключение е било въведено в резултат на действията на лобистки групировки, но това е факт. В същото време Европейския съюз, службата за външна дейност и Европейската комисия се опитват да поставят прът в колелата на ООН, която се опитва да премахне така наречените три сиви зони в дейността на военните компании. Представителите на Европейския съюз категорично, понякога дори агресивно, избират да се запази статуквото. По силата на статуквото, европейските компании продължават да нарушават човешките права. Многостранният документ от Монтрео засяга този проблем, но той не е задължителен по своя характер. Ето защо имаме нужда от задължителен документ. В заключение, нека да кажа следното. Трябва да сме на штрек за онова, което се случва в Европейския съюз. Необходимо е обаче да гледаме и какво прави Европейския съюз в трети страни. Защото не искаме да се нарушават човешките права от страна на дружества, които са базирани в Европейския съюз. И много често има липса на действия от страна на европейските институции. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Шкрипек. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Имам един въпрос към господин Груден. Благодаря му за изказването. Говорите за категоризация във вашия доклад на основните права. Ако взема, например, словото на омразата като една от темите, вероятно знаете, че тази област е изключително проблематична, защото за някои хора словото на омразата е нещо, което трябва да се наказва. За други обаче едно слово, каквото и да е то, представлява израз на правото на изразяване. Знаете, че държавите членки призовават за запазване и за подкрепа на принципа на възразяване, на, на неучастие, съзнателно неучастие. Смятате ли, че трябва да се запази това право по отношение на вероисповеданията. Мога да дам конкретни примери. Някои отделни църкви са заплашени, тяхното съществуване е заплашено поради собствения им характер. Как ще защитите моето право да не съм съгласен с някои сексуални практики? Мое право е да не съм съгласен с а, определени практики. Ако нараня някого, закона ще ме преследва, естествено. Аз не мразя някое лице, просто защото то се определя като хомосексуалист, но това не означава, че трябва да съм съгласен с съответните сексуални практики. Ние имаме право да мразим, имаме право да изказваме различни мнения. Имаме право да изказваме каквито и да било мнения. Не Европейския съюз трябва да ни казва какво да правим. Знаете ли, че по време на СССР всичко, което не е подкрепило комунизма и неговата идеология, е било слово на омразата. Аз мисля, че ние не трябва да насърчаваме омразата, но не трябва и да я наказваме. Аз е, не харесвам радикалните джихадисти, това е фундаменталистка секта. Трябва ли да си мълча за техните практики? Къде е границата между това да правиш нещо, да убиваш и това да изказваш несъгласие. Кой има авторитет да решава това? Латвия. Латвия има правото да не пропагандира хомосексуални настройки. В същото време, други държави имат право да не насърчават да не правят пропаганда по отношение на абортите. Може да наречете това слово на омразата. Може даже, ако искате да направите предложение, да, да го накажете. Благодаря. Благодаря. Последния оратор, господин Мариас. Благодаря, госпожо председател. Ще продължа на гръцки, ако приемете. Ще повдигна един въпрос, който засяга изпълнението и прилагането на основните човешки права в Европейския съюз. Ще говоря за тройката и за еврогрупата. Тройката е орган, който не съществува от гледна точка на законите, но действа на практика. Европейската комисия, ЕЦБ и МВФ са част от тройката и те взимат важни решения за Гърция, Кипър и Ирландия. Решенията на тройката, както и решенията на еврогрупата, а Еврогрупата, знаете, се събира като представител на кредиторите, както и решенията на Европейския механизъм за стабилност. Това е една междудържавна организация, която взима важни решения относно заемите, които се отпускат на Гърция и на други държави с специални меморандуми. Та всички тези организации предприемат решения под формата на меморандуми за разбирателство. Тези меморандуми се налагат на правителствата. Знаем, че ако правителствата не ги приемат, просто няма да им се дадат пари. Тези меморандуми се изготвят от тройката, например, и се дават на правителствата за подпис. Там се включват конкретни ангажименти за държавите, които е, предписват и постигането на съответни резултати. Само, че тези резултати например, водят до нарушаването на човешки права. Има мерки, да речем, които са насочени към намаляването на пенсиите. Пенсиите обаче са лично право. Те са право на собственост, защитено от е, член 17. Когато пенсиите се намалят с 40%, както става в Гърция, човешкото право на собственост се нарушава. Член 25 от друга страна засяга правото на възрастните хора на достоен живот. Този член също се нарушава. И имаме права, които са свързани с условията на живот, правото на образование. Ако не получаваш добро образование, член 14 е нарушен. Когато се предприемат мерки, които слагат пречки и бариери пред достъпа до обществени услуги, това също е нарушение на човешките права. Знаете, че се е, зачита правото на достъп до услуги с универсален характер. Член 34 се нарушава, когато се нарушават пенсионните права и така нататък и така нататък. Мога да продължа. Всичко това е в резултат на действията на тройката. Комисията обаче няма право да се изказва по въпросите на здравеопазването, няма право да се изказва по въпросите на минималната заплата. Това е в правомощията на държавите членки. Същото въжи за ЕЦБ и за Еврогрупата. Всички тези действия водят до едно законодателство, което се налага на гражданите, но то нарушава правата им. Какво могат да направят гражданите? Каква защита могат да потърсят? Много пъти съм казал това пред парламента, пред е, комисията по петиции. Сега правителствата на Португалия и на Ирландия предприемат е, мерки. Ние имаме мерки, които зачитат човешките права, мерки, които проистичат от правото в държавите членки. Комисията обаче казва, че подобни действия не засягат европейското законодателство. Те засягат само държавите членки. Като че ли не някой друг, т.е. като че ли някой друг, а не комисията или ЕЦБ наложих, наложиха тези мерки. 30 секунди и ще приключи. Този важен въпрос го повдигам не само в качеството си на депутат, но и като учен. Аз съм професор в университета на Крит. Не можем да имаме сиви зони в тази област. Европейския съюз не се е занимал с тези проблеми, макар че те се описват в много европейски резолюции. Трябва да видим какво да направим, за тези проблеми, защото иначе просто ще генерираме друго законодателство, което представлява нова синя зона. Законодателство, което ограничава човешките права и чиято легитимност не може да се контролира. Това е особено важно за Гърция, където човешките права, основните човешки права се нарушават повсеместно поради третия меморандум. Ето защо трябва да попитам. Трябва ли гръцкото правителство да откаже да, да прилага съответното законодателство? Ами, ако откаже, няма да му отпуснат пари и съответно няма да платят на господин Драги, защото ние плащаме на господин Драги. Повечето от парите отиват за кредиторите. Благодаря. Благодаря. Софи Инфелд искаше да се изкаже само за една минута. Моля ви. Съвсем накратко. Откровено казано, не мога да си мълча след изказванията на колегите Юрия Кишкрипек. Да, имате право да се изкажете като всеки друг. Вие имате право на мнение. Но има разлика между това да имаш мнение и словото на омразата. Вие постоянно правите изявления за ЛГБТ и общността. Постоянните изисквания водят до една омраза или ако не до омраза, то поне до неразположение у съответните хора. Ние продължаваме да правим такива изказвания. Вижте какво стана миналата седмица. 50 човека бяха разстреляни само защото са с определени характеристики. Трябва много да внимавате какви ценности пропагандирате. Аз съм ядосана, в Бесена постоянно се говори е, за хомофобия, демонстрира се хомофобия и трябва да се изкажа против това. Председателката. Няма да започваме дебат по темата. Имаме нова дискусия след няколко минути. Моля ви. 30 секунди само. Благодаря, госпожо председател. Аз имам законовото право да отговоря, защото моето име беше споменато. Такъв е принципа, това не е привилегия, която ми се дава. Много държави членки искат да защитят семейството като социален стандарт, като социална норма. Ние имаме право да защитим семейството срещу буквалното прилагане на ислямската етика, която позволява полигамия и различни форми на отношения между съпруг и съпруга. Ние имаме право да защитаваме това и спрямо други форми, които е, поставят под въпрос е, моногамията, чистотата на семейните отношения и така нататък. Искам да ви кажа, че има универсални стандарти, които трябва да се осъзнаят. Ние защитихме Литва и ще продължаваме да я защитаваме. Мисля, че трябва да имаме някакво уважение все пак. Толкова по този въпрос, казва председателката, няма да дебатираме относно правата на малцинствата сега. След малко ще имаме втора експертна дискусия по този въпрос. Благодаря на всички. Не искам да приключваме сега, да слагаме точка. Вероятно ще е добре да поканим лично господин Тимерманс, който да участва наистина. Това може да бъде основното заключение от дебата. Сега искам да дам думата на гостораторите, но за много кратко, само за две минути. Първи господин Морило, заповядайте. With your permission, uh, in order to, to, to answer Mr. Solo concerning the lingu... Uh, за да отговоря на въпроса основно uh, относно езиковото многообразие, ще отговоря на френски език. На първо място ще предам на господин Тимерманс дискусията от тази среща. Със сигурност ще го направя, когато обаче успея да го видя. След това, относно въпросите, които ми зададохте. Господин Соло, вие споменахте езиковото многообразие. Доклада не се съсредоточава върху него защото преценихме, че е добре фокуса да пада върху по-важната тема, а именно основните човешки права в Европа. Относно положението на християните и междурелигиозния диалог, в края на този месец ще се проведе официална среща относно диалога между религии и е, светски начин на живот. Господин Тимерманс ще участва на тази среща. Комисията гледа на сериозно на член 17 и също така между религиозния диалог и свободата на вероисповеданията. По въпроса на госпожа Софи Интвелт. Не се притеснявайте, не, не сте агресивна към мен. За мен е удоволствие да ви отговоря. Не искам да навлизам в един политически е, дебат тук. Е, е, разбира се, относно случилото се в Орландо миналата седмица, трябва да кажа, че това отвръщава комисията и то по един абсолютно обоснован начин. Но още веднъж ще кажа, че не искам да навлизам в политическата ви дискусия. Относно въпроса за защитата на неприкосновеността на личния живот, тук може да имаме разногласия, но относно член 16 от договора за защитата на данните, мога да кажа, че отчасти и благодарение на вас, на Европейския парламент и това, което правите за защитата на данните, продължаваме да водим преговори с нашите партньори от САЩ по този въпрос. И то не леки преговори. Относно въпроса за Литва. Относно ситуацията в Литва, работим активно за да може да гарантираме недискриминация в законотворчеството в е, Литва. Много добре си спомням доклада на госпожа Ферара по този въпрос. Относно въпросите за писмен отговор, според мен те пристигат е, отговорите, които комисията ви дава, пристигат достатъчно е, бързо, но ще проверя още веднъж този въпрос. И не е на последно място, ако комисията зачита основните права в програмите за економическа адаптация, то това означава, че ние си даваме сметка за проблемите и за ситуацията Не сте напълно прави, че разглеждаме въпроса само от юридическа гледна точка. Имаме съдебни решения на Европейския съд по правата на човека и по-специално отнасящи се до Португалия, според които а, нашите предложения са пропорционални на защитата на основните права и преследните от тях цели. Председателката, благодаря. Коментар извън микрофон господин Мариас. Не в Гърция, защото там 40% от населението живее под прага на бедността и е, броя на безработните е милион и половина. Въпреки, че в Гърция получи кредит в размер на 240 милиарда евро. Къде са отишли тези пари? Те трябваше да помогнат на гръцката економика, за да се справим с безработицата. Това е огромен проблем, който можем да обсъдим и на, и друг, на друго заседание. Благодаря. Председателката, благодаря. Заповядайте. Благодаря. Поисках думата, тъй като ми зададоха въпрос конкретно на мен. Господин Шкрипек го зададе и той се отнасяше до свободата на словото и свободата на вероисповеданията и евентуалното им нарушаване от страна на съвета на Европа. Отговора ми е кратък. Няма да се случи това. Имате право да упражнявате правото си на словото и по член 10 от Европейската конвенция за правата на човека, където обаче се говори и за отговорности, не само за права. И това е, може би, уникално в този е, документ. А, относно правото на упражняване на свобода на словото, то може да бъде ограничавано и е, това се предвижда и се решава възоснова на ограничаващи и конкретни критерии – начало с това какво е необходимо за едно демократично общество и какво е пропорционално. Така че, още веднъж, да, имате право да упражнявате свободата на словото си, имате право да правите шокиращи изказвания, но има граница, която според Европейския съд по правата на човека не може да се преминава и държавите членки трябва да се намесят в такава ситуация. Така че има ограничаване на свободата на словото. И позволете един малко по-личен коментар. Лично аз смятам, че правните наказателни санкции са част от отговора, част от решението, но смятам, че всеки човек трябва сам да си налага граници. И когато се борим с езика на омразата, най-важното нещо е да видим как реагираме в цялостните настроения в едно общество. Дали позволяваме слово, което е, уронва достоинството на, на отделни лица. И тук политиците, политиците имат много важна отговорност. Трябва да имат ясна позиция спрямо този тип език, дали я толерират или дори е, подхранват. Аз също идвам от е, под посткомунистическа държава, така че много добре разбирам и вашия коментар. Благодаря ви. Господин Схоцер, има думата. Благодаря, да, София Инфелд. Много се радвам, че се виждаме отново. В Европейския парламент се обсъждат и други предложения за засилване на наблюдението на основните е, права, върху които изградим Европейския съюз. И проучването, поискано от комисията Либе, се вписва в този дебат. Предполагам, че четири ще са най-спорните области. Първо, как основните права ще бъдат вписани в европейския семестър и какви ще са мерките наложени на страните получили кредит съгласно Европейския механизъм за стабилност. Това е първата спорна област. Между другото, Барбара Спинели изготвя доклад по този въпрос. Той се отнася до ролята на хартата на основни, за основните права в работните методи на институциите. Второ, на второ място ролята на Агенцията за основните права. На следващо място каква ще е ролята за основните човешки права, надхвърлящи е, правата заложени в хартата. Защото не бива да забравяме, че хартата е частично и временно кодифициране на основните права. Тя не обхваща, тя, тя не съдържа пълен списък на правата, които се предвиждат в законодателството на Европейския съюз. На четвърто място в бъдещето ще се ориентираме ли към една политика за основните права, в която проучванията, докладите ще стимулират активно, проактивни действия и инициативи, а не инициативи в реакция на случващи се събития. И накрая, след казаното от господин Марис. От 21 до 24 страница от проучването е, се съдържа информация точно за нещата, които казахте, проучването, което представих тук. И е, позволете да говоря и като представител на Комитета на ООН за социални права. Трябва да кажа, че случващото се в Гърция е, е шокиращо, като е, за мен като радетел за човешки права и като член на комитета. Преди няколко месеца се срещнахме с гръцкото правителство и оценката, която направихме, беше много тежка. Е, съществува пълно погазване на социалните права в мерките, които са предприяти и за мен това е сигнал за проблем с надежността на тези мерки в реакция на ситуацията. Благодаря. Председателката, благодаря. Дискусията днес беше много интересна, изказванията бяха много интересни. Благодаря на ораторите. И сега е време да преминем към следващия панел за днес. Ще помоля да дойдат на президиума господин Тов Малой, господин Иван Иванов, Кристиан Гатас,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 Now we will start to proceed with our... Продължаваме с втория панел за днес. Той е озаглавен Права на малцинствата, роми, междуполови хора и хора с увреждания. I would like to welcome our new speakers. Искам да поканя новите оратори. Добре дошли. Първия госторатор във втория панел е професор Тов Малой. Той е директор на Европейския център за въпроси свързани с малцинствата. Госпожа Малой е политически теоретик, специализирана в политическите и правните аспекти на правата на национални и етнически малцинства в международното право и международните отношения, особено в европейския контекст. Тя е директор на центъра, но освен това е ръководител на звеното за изследвания, озаглавено гражданство и етика към центъра. Имате думата, професор Малой. Благодаря, госпожо председател. Помолиха ме да разгледам защитата на а, малцинствата, като се съсредоточа върху националните малцинства в Европейския съюз. В Европа като цяло националните малцинства включват групи, които от а, които исторически се намират в един и същи регион, като например национални младсинства, етнически и езикови групи, като например ромите. Те понякога включват и конкретни расови групи раси. Също така Европейската харта за основните права и други правни актове на Европейския съюз не предвиждат съществени права за лица, принадлежащи към национални младсинства, за да се защитава и насърчава тяхната култура и идентичност. Също така, критериите, представящи известни съществени права, не се прилагат за държавите членки преди 2004 година. Така на едно наднационално равнище не съществуват разпоредби за положителни мерки за опазване и за защита срещу асимилация и нарушаване на правата на малцинствата. И така Европейския съюз работи чрез посредничество, тъй като предоставя насърчаването на тези права на съвета на Европа. Има различни инструменти, като рамковата конвенция за защитата на националните малцинства и други инструменти на съвета на Европа. Това, за жалост, това, това е за жалост, тъй като има редица държави, които още не са подписали рамковата конвенция. И по този начин защитата на националните мълцинства в Европейския съюз е разнородна. Днес ще направя един преглед на положението на националните мълцинства в Европейския съюз през 2015 година. Този преглед се основава на наблюдението на изпълнението на рамковата конвенция. И за да сме по-наясно, трябва да кажа, че аз самата съм член на Комитета за наблюдение и Консултативния комитет за изпълнението на рамковата конвенция за Дания. Ще се съсредоточа върху държавите членки на Европейския съюз, които бяха обект на преглед на комитета през 2014-2015 година. Става въпрос за 11 държави. Не всички становища са обществено достояние, тъй като те все още преминават през политическия процес, процес на обработка в съвета на Европа, но ако искате, мога да ви дам и повече подробности. Също така няма да се съсредоточавам върху въпроса за ромите, тъй като друг оратор ще говори за това днес. И така. Ситуацията, която буди притеснение от гледна точка на защитата на младсинствата, може да се разгледа от две конкретни гледни точки. От една страна, липсата на политическа воля на правителствата за защита на мълцинствата и на второ място, настоящия политически климат, който позволява десни движения да насаждат ксенофобия и омраза. По първото, основните съществени права на малцинствата, които са предмет на опасение, са следните. Тук говорим за различни стандарти, като например право на самоопределяне, право на равноправно, е, равноправен достъп до институции, право да се поддържа и развива културата и да се защитава срещу асимилация, право на медии, право на използване на език на младсинството, право на изказване на два езика в общественото пространство, право да се изучава езика на малцинството и да се получава образование на него, както и правото да се участва в решения относно живота на малцинството. Това са стандарти по рамковата конвенция, която повечето държави членки на Европейския съюз вече са подписали. Няма да покрия всички тях, но ще се съсредоточа върху равенството и образованието и самоопределянето. Въпреки подобренията в мерките за равноправи и антидискриминацията, много страни все още изостават по отношение на създаването на функциониращи институции, опазващи тези мерки, по отношение на защитаването на националните младсинства. В някои случаи има такива органи, но много често те нямат достатъчен капацитет от гледна точка на персонал, за да могат да окажат ефективна подкрепа за разрешаване на редица проблеми, свързани с малцинствата. Като говорим за капацитет, капацитет, друг проблем е липсата на финансиране за персонал, за да може да се обработят всички искания и петиции, свързани с мандата на тези органи, като омбудсмана, например. Трудни проблеми са, например, проблеми свързани с е, статут за е, жертва от война и също така въпроси, свързани с върнатите лица. Има редица други въпроси, които не се разглеждат не само от гледна точка, например, на сексуална ориентация, но и когато става въпрос за хора с увреждане. Също така, сериозен проблем е събирането на данни за етническите малцинства. Тези данни са необходими за създаване на целенасочени политики и програми, но много малко страни в Европейския съюз събират ефективно такива данни относно културата и културната идентичност, правото на националните мълцинства да развиват културата си и да запазят самоличността си и идентичността си, е важна гаранция срещу асимилацията. Тук говорим конкретно за религия, език, традиции и културно наследство, както е в рамковата конвенция. Тези мерки са важни, налагат съответната финансова подкрепа, но и също така да се обръща внимание на културната идентичност. От финансовата криза насам като цяло се урязва финансирането за културни институции, с фокус върху малцинствата, като например и обекти за културно наследство и младежки организации. Също така малцинствата не участват в вземането на решения и създаването на политики. Има и липса на прозрачност, като по този начин се затруднява достъпа до финансиране. Правителствата трябва да са по-отворени към включването на малцинствата в официалните си списъци на културно наследство. И не на последно място, националните малцинства не бива да бъдат премествани от традиционните места, в които са живеели, освен ако това не е напълно необходимо. Относно езиците на малцинствата, много е важно да и се, да, да се предоставя образование на езика на малцинството както и образование за културата на това мълцинство. Това е посочено в рамковата конвенция. Правителствата трябва да заделят ресурси и да предоставят възможност, равни възможности за такова образование. Освен това, потенциала на всички равнище на образование трябва да се разгръща за всички езици на мълцинствата. Да се създават образователни учреждения, където да може да се предоставя образование на тези езици, но Мерките за финансова дисциплина в резултат от кризата създадоха някои опасения, тъй като те доведоха до намаляване на финансиране за образователни материали и преподаватели. Също така много страни затвориха някои учреждения, образователни учреждения за малцинствата. Те също така се намират и в от отдалечени региони. Много често има мерки свързани с минимален брой на, на класовете, за сформ... бройка ученици, за поддържане на училището. Тук също така трябва да се засегне въпроса и за модерната технология, използвана в училищата. Има опасение също така, свързано с образованието на езиците на малцинствата, ако учителят не говори свободно съответния език. А правото да се упражнява той е много важен за интегрирането на, в обществото, защото в рамковата конвенция се казва много ясно, че става въпрос за двупосочна система на интеграция. И това е изключително важно в цикъла на наблюдение също така. Така че обучението на е, официалния език не трябва да води до това представителите на младсинството да стават един вид втора категория граждани на обществото. Нещо, което засегнах в началото на презентацията си, то е за настоящия политически климат, който води до насаждането на ксенофобия и омраза. Рамковата конвенция е много наясна в два члена. Член 6 предвижда отговорностите за правителствата да насърчават междукултурния диалог и зачитането на индивидите. Има опасения, че това не се случва. В член 12 се предвижда е, задължение за насърчаване на междукултурния диалог и разпространение на знание за мълцинството сред самото население на мълцинството, което според нас е, не се прави достатъчно. Според рамковата конвенция, правителствата има отговорност да насърчават междукултурния диалог в обществата, където живеят мълцинствата. Този диалог е, не, почти не се осъществява в някои държави и членки. А то е много важен не само за защитата на правата на малцинствата, но и самата безопасност на малцинствата. Въпреки, че е, ксенофобията и омразата обикновено е насочена към новодошлите, е, в някои малцинства, особено ромите, често са обект на език на омразата, включително и расистка клевета физическите нападения, както и агресивността по интернет причиняват изключително много болка в малцинствата, сред малцинствата. Един важен аспект от защитата на малцинствата е защитата да се е задължението да се насърчават ефективни мерки за взаимно, за, взаимно зачитане и разбиране на малцинствата. Трябва да има междукултурен диалог, и също така представители на малцинствата трябва да участват в правоприлагащите органи. Политиките за образованието не насърчават разпространение на информация за малцинствата, тяхната култура, история, език и религия. И това не се случва в областта на журналистиката. Много често учебниците по история са, не, са пристрастни и е, друг е, област на притеснения са медиите, защото те не са предмет на съответната регулация от страна на правителствата. Профилирането от страна на полицейските служители понякога представлява проблем и дори понякога да има правила срещу него, правителствата не ги прилагат последователно винаги. Най-страшните случаи са когато правителствата не приемат или изменят законодателство, инкриминиращо такива деяния на омраза. И така, направих един преглед на основните проблеми, свързани с защитата на мълцинствата през последните две години. Става ясно, че има един неравен подход сред Европейския съюз. На първо място не всички държави членки са подписали рамковия режим за защита на малцинствата, а някои от тези, които са го направили, все още трябва да засилят усилията си. За жалост, Европейския съюз тук не може да се намеси, защото няма съответните компетенции по европейското право. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря, госпожо Малой. Следващия директор е господин Иван Иванов, изпълнителен директор на преди това господин Иванов е работил с Центъра за човешки права в България. Пет години е работил като адвокат за Европейския съд за човешки права. В няколко централни и източноевропейски страни работила е две години като по проект за човешки права. Господин Иванов, имате думата. Благодаря за поканата да участвам в дебата днес и да говоря за правата на ромите. Мисля, че това е най-голямото младсинство в Европа. Като директор на офиса за ромски права, Работили сме повече от 10 години за приемането на с европейските институции за приемането на една политика за включване на ромите. В момента имаме е, че, преди 4-5 години комисията прие рамковата стратегия. <clears throat> Има и препоръки на съвета. Римските права, че са очертани и са политическите програми. Все пак <clears throat> се признава, че е, европейските роми са положени на, на защита и има висока степен на проява на анти-рома настроение. Ромите, които живеят в Западна Европа, минават през същите наражения на своите основни граждански, политически, економически, социални и културни права. Въпреки ангажиментите, които са поети и ресурсите, които се отделят, положението на ромите през последните години почти не се е променило. Има изследвания, които показват, че има доста силни настроения срещу ромите в някои страни, които се дължат на опасенията от миграцията и в някои случаи на голямата иммиграция на ромите. Евробарометър често споменава тези данни. В някои случаи институциите смятат европейските, че тези данни са привлечени, затова сега ще използвам данните на Евробарометър от 2011 година показва, че трима от 4 европейци са съгласни, че ромите са група, която е в риск за дискриминация, че и мнозинството от всички групи в Европейския съюз са, сигурно, че ромите са изправени пред дискриминация. 34% от гражданите на държавите се чувстват неудобно, ако децата им учат заедно с ромски деца. Има доста доклади, които насочат вниманието към некоординирани инициативи, липът на участие на ромите в вземането на решение, неадекватност на анализаторството за борбата срещу антиромските настроения и други фактори, които трябва да бъдат разгледани от различна гледна точка. От много е важно, е, че има доста инициативи, които се провалят и то добре финансирани инициативи, е, всъщност те не могат да се справят с дискриминацията, която е в центъра е, е корен на изключването на ромените. Има съгласие, че има нужда от конкретни действия, за да се подобряват настроенията срещу ромите, да се борим срещу е, антиромските настроения в Европа. И в някои случаи трябва да се вземе предвид и подобното поведение на медиите, на някои политици и държавни служители. В някои случаи а, полицейските нападения, проверки се обоснават с а, престъпната природа на ромите някои мерки на национално равнище са почти чисто и просто празни обещания, а пък местните държавни служители не предприемат никакви мерки, тъй като се страхуват политическата цена. Ако се противопоставят на антиромските настроения в населението. Всъщност става дума за преднамерена сегрегация, подоляването на жилището и образованието, без да се решат проблемите с сегрегацията. В най-добрия случай са краткосрочни палиативни решения. Много е важно е да се подсочи сегрегацията в училищата в, в, в доста държави членки. Това беше признато от Европейската комисия, която наскоро започна процедура за установяване на решение срещу Чехия, Словакия и Унгария. И има още един доклад, който иска да посоча. Доклад на Европейската комисия последният съвместен доклад от 2017 година за прилагането на директивата за расово равенство показва, че основните недостатъци са непознаване на правата, липса на данни за равенството, несъобщаване за инциденти, бариери на достъпа до правосъдие, ниски санкции и липса на средства за съдебна защита. Споменава се също така и случаи на много странна дискриминация. Защото в някои случаи липсват етнически данни. Комисията поддържа, че някои от проблемите са, не, не се дължат на самото законодателство, на, на неправилното приложение. Затова комисията продължава да наблюдава националните практики за принципите на равно третиране. Това беше цитат от доклада. Според мен Европейския съюз трябва да засили да прилага своите разпоредби за човешките права, тъй като ромите са едни от най-уязвимите групи в европейското общество. Те трябва да бъдат основни бенефициенти от напредъка по отношение на равенството. Всъщност държавите членки трябва да вземат предвид ефекта от тези раз... възхода на крайната десница, увеличаването на антитерористичните мерки и мерките за сигурност, те са необходими, но там много често нарушават основните права на хора в обществото, включително и ромското младсинство. След това идва а, кризата с бешенците, което също попречи на включването на ромите в а, равното третиране. За борбата срещу тези явления има нужда да се действа целево и последователно. Първата стъпка е държавните служители да признаят антиромските настроения и да вземат открита позиция по линия на осъждането им. Освен това, трябва медиите да играят съществена роля, като се обърне специално внимание на ключовите действащи лица, като например държавни служители, е, полицията, медия. Моята организация е най-голямата мрежа в Европа. Ще продължим да работим с европейските институции, националните власти. Ще работим върху три основни задачи, които са необходими във всяка секторна политика. Това са мерки за премахване на дискриминацията, мерки за компенсации на дискриминация в миналото и, и мерки за премахване на бъдещата дискриминация в бъдеще. Това, което е тревожно днес, че се увеличават е, нарушенията на човешките права. Съгласно друг един е, евробарометър мисля, че най-широко разпространената дискриминацията се базира на етнически характеристики. Другото, което е тровечно, че нарушението на човешките права за сега не е, не е предмет на противодействие на държавните институции и ежедневно се чува слово на омразата на, на лица от крайната десниция има и такива прояви от страна на държавни служители и местни ръководители. И така стигаме до някои въпроси, как можем да защитим човешките права като основни ценности на Европейския съюз. Положението изисква спешни мерки от институциите и от гражданското общество. Както каза и професор Шуте, Европейският парламент може да играе решаваща роля в този процес. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Иванов. Господин Иванов се налага да тръгне максимално бързо. Ако имате преки въпроси към него, може да ги зададете сега. Нямате въпроси. Благодаря, господин Иванов. Дан Кристиан Гатърс е следващият оратор. Съпредседател и съосновател на организацията Интерсекс през 2013 година той публикува изданието Човешките права между половете. Всъщност това е първото изследване на междуполовите лица. Господин Гатър, си имате думата. Искам. Благодаря. Благодаря за това, че ме поканихте, за да разкажа за предизвикателствата пред междуполовите хора в Европа. За първи път ни канят в Европейския парламент. Надявам се, че е, ще имаме възможност е, за регулярен диалог. Междуполовите хора са родени с е, характеристики на двата пола които не принадлежат към един конкретен пол или принадлежат и на двата. Когато се роди такъв човек, се смята, че трябва да има медицинска намеса. Какво означава тази медицинска намеса? Тя е или хирургична, или хормонална. Медицинската професия има за цел да върне тези хора към истинския им пол. През 2014 година имаше сравняване на данни и се оказа, че на 200 души един човек се счита за междуполов. Според медицината той значи има нужда от медицинско наблюдение и намеса. Какво означава тази намеса? Вагинопластика, кастрация, премахване на тъкани, променяне на половите характеристики на детето, Подобни намеси могат да доведат до сериозни травми, физически и психически, мога да спомена остеопорозата. Така наречената нормализираща хирургия, според един доклад от 2014 година, се извършва поне в 21 държави членки. В повечето от тях трябва да има съгласие от страна на пациента, но тъй като се смята, че медицинската намеса трябва да е на ранен етап от живота на човека първите две години, повечето от пациентите не могат да дадат своето съгласие. Много често медицинската намеса се извършва без да се даде възможност за решение на съответния човек. Това представлява нарушаване на правата в повечето държави на Европейския съюз. Нека да цитирам. Всеки има право да се грижи за своята физическа и психическа цялост. Извършването на медицински процедури без е, съгласието на лицето представлява нарушаване на правата и на достоинството на лицето, такова каквото то е определено в член 3 от Хартата на основните човешки права. Тук се засягат и правата на семейен живот, както са описани в член 7 и 11 от Хартата на основните човешки права. Знаете, че пък в член 4 от е, Хартата за човешките права е, се говори за е, други права, правото да не те изтезават. През последните 50 години много хора от този тип са преминали през медицински процедури. Като цяло в обществото те са обект на нечовешко отношение, на унизително отношение. Много често те е, са заклеймявани. Това води до е, липса на, на самочувствие, на самоувереност. подобни полови характеристики, между другото, в училищата се обсъждат само като нещо ненормално. Достъпа до здравеопазване на тези хора е затруднен, тъй като има нежелание от страна на застрахователните компании да действат, както и има много голяма доза предразсъдъци у медицинския персонал. Други проблеми, пред които са изправени междуполовите хора, са хормоналните субститути, които или ги няма, или не отговарят на нуждите на тялото на съответния човек. От 2008 година на сам Държавите членки призовават различни органи да предприемат необходимите мерки, за да гарантират зачитането на физическата цялост и автономност на междуполовите хора. Има призиви за това да се гарантира, че никой няма да бъде подложен на излишни медицински и други процедури. Преди известно време Съвета на Европа публикува документ за човешките права на междуполовите хора. Бяха приканени държавите членки да гарантират консултантски услуги за всички междуполови деца и а, за техните родители. целта е те да бъдат информирани за всички последици от медицинска намеса, но не само. правят се опити да се пледира за отлагане на медицинските процедури, докато не порасне достатъчно детето, докато не стане е, възрастен, за да може да даде своето информирано съгласие. Правят се много опити, освен това, да се гарантира достъпа на междуполовите хора до правосъдие. Повечето държави членки вече са забранили медицински процедури, които се извършват само с цел промяна на, на пола. Ние имаме а, много приоритети. Основният е да се попречи на медицинска намеса, която не спасява човешки живот, а е насочена към нещо друго. Медицинска намеса, която се извършва без информирано съгласие. Много е важно между половите хора да имат достъп до правосъдие и да се гарантират техните права. На европейско ниво може да има проучване за равенството на половете, което да обърне малко повече внимание на междуполовите е, хора. Добре е да има и позиция на Европейския парламент в това отношение. Призваваме ви да поемете отговорност и да работите за подобряването на живота на междуполовите хора в целия Европейски съюз. Благодаря. Благодаря, господин Гатас. Следващия оратор е господин Пат Кларк. Той е член на изпълнителния комитет на Европейския форум за хора с увреждания от 2005 година. В момента работи по инициативи за независим живот за хора с синдрома на Даун в Ирландия. Той е ръководител на кампанията, която се казва Моето мнение е моя глас. Целта на тази кампания е да се гарантира, че хората с синдрома на Даун и хора с умствени увреждания, имат достъп до политическата система, като тук се включват и манифести, които са лесни за четене. Заповедайте, господин Кларк. Благодаря, госпожо председател. За мен е голямо удоволствие да бъда тук днес на това много важно заседание от името на Европейския форум за, обеж... за хора с увреждания. Ние сме една организация Шапка, представляваща лица с увреждания, но също така различни национални съвети за хората с увреждания, НПО, национални е, сдружения, някои от които са представени и тук днес. Ние сме един силен, обединен глас на хората с увреждания в Европа. Много се радвам, че имаме възможността да обсъдим правата на хората с увреждания на това публично изслушване по основните човешки права. Защото когато говорим за увреждания, трябва да гледаме на на тях от гледна точка на човешките права в Европейската конвенция за правата с, на хора с увреждания се говори за конкретните им права. За жалост в моята страна Ирландия още няма достатъчно напредък в тази област, но се надяваме тази ситуация да се поправи до, тази, до края на тази година. Поне така се надяваме. За първи път в историята на Европейския съюз Европейския съюз е поел ангажимент за конвенция за правата на човека. Това означава, че всички всички законодателни актове, политики и програми на Съюза трябва да са в съответствие с конвенцията. И че хората с увреждания трябва да имат права, които да са поместени във всички действия и стратегии на Европейския съюз. Следователно е необходим нов подход към създаването на политики за хората с увреждания в Европейския съюз. Миналата година Европейския съюз за първи път в историята си бе обект на преглед от органа на ООН, наречен Комитет за правата на хората с увреждания, и получи препоръки през септември 2015 година. Те включват е, това как да се защитават и насърчават правата на хората с увреждания в Европейския съюз. Препоръките включват конкретни действия и мерки, които съюза да предприеме в определени срокове. Препоръките предвиждат конкретни и ясни приоритети и дори пътна карта за действие на Европейския съюз през едните години, за да се изпълни надлежно Европейската конвенция за правата с увреждания и да се насърчават техните права в Европейския съюз. Тези препоръки трябва да са основната изходна точка. Следващия месец Европейския парламент ще приеме резолюция по тези препоръки. И така парламентът ще бъде единствената институ... първата извинете, институция в Европейския съюз, който ще реагира. Ето защо и изразяваме нашата благодарност към парламента и конкретно докладчика госпожа Хелга Стивенс за това, че приобщи различни организации за хора с увреждания и е, гарантира пълно зачитане на член 4, параграф 3 от конвенцията. ООН е призовава да се създаде структуриран диалог с лицата с увреждания, както и техните представителни организации, за да може да се вземат те предвид при изграждането на всички политики на Европейския съюз и вземането на решения. Тоест, да, не, да, да почнат да участват те в този процес постоянно. Европейския съюз е водещ в това отношение относно ратифицирането на конвенцията, но сега трябва да бъдем водещи и при нейното изпълнение. Европейския съюз се нуждае от конкретна стратегия за изпълнение на Конвенцията за правата на хора с увреждания. Стратегията на Европейския съюз за хората с увреждания между 2010-2020 година бе приета преди изключването на конвенцията. Тази година само ще се направи преглед на стратегията, а не се прави нов план за действие. И това малко ме притеснява. Съществува спасяваща тенденция да не се гледа на сериозно на задълженията за правата на човека. Сега те се разглеждат от Генерална дирекция за етост и социални въпроси, а не от Генерална дирекция правосъдие. Съвета продължава да работи за това. 8 милиона души са с увреждане и са предмет на дискриминация на основание религия, пол, сексуална дискриминация и те се нуждаят от защита във всички области на живота. Ето защо е необходимо бързо да се приеме предложената директива, която е в съответствие с конвенцията. Реакцията на Европейския съюз към беженската криза не се основава на подход базиран на правата на човека и за това ние сме силно притеснени и за пристигащите хора с увреждания в Европа. Трябва да се предприемат мерки, за да може Европа да реагира по един приобщаващ и даващ достъп начин към тези хора. Комитета на ООН препоръча Европейския съюз, цитирам, да включи във всички свои политики миграцията и да включи въпроса за хората с убежище във всички политики, свързани с миграцията и беженците. Също така трябва да се има предвид, че ограничаващото задържане на лица с увреждания, когато става въпрос за миграция и убежище, не е в съответствие с конвенцията. Много често тези лица са лишени и от достъп до правни услуги частичното, частичните им права не са защитавани, като например достъп до правосъдие, стоки и услуги, включително банкови услуги, заетост, здравеопазване, както и право на глас и различни потребителски права също се нарушават. И затова Европейския съюз, заедно с държавите членки, трябва да положи много усилия. Комитета за конвенцията посочи конкретните препоръки за създаване на минимални стандарти за социална защита. Тук говорим за конкретни услуги и е, стоки, позволяващи на лицата да живеят пълноправен живот в обществото. И свидетели сме на влушаване на стандартите на живот или живот в е, сегрегирани институции. Ето защо Европ... Европейския съюз трябва да отвори повече пазара си на труда и също така да предотврати нежеланите ефекти на политиките мерките за финансова дисциплина в тази област. Трябва да се използват структурните фондове и фондовете за външна дейност на Европейския съюз за изпълнението на Конвенцията за правата на хора с увреждания, както в Европейския съюз, така и в трети страни. Е, Европейския съюз не трябва да спомага косвено или пряко за създаването на сегрегиращи училища и различни институции. Също така това се подкрепя от Европейския омбудсман. Той каза, че комисията не бива да допуска финансиране с европейски пари действия, които не са в съответствие с ценностите на Съюза, а именно принципите, свободите и правата заложени в, залегнали в хартата. И на последно място, Нашия форум приветства публикуването на Европейския акт за достъпност, за да се подобри достъпа до продукти и услуги за всички в Европейския съюз. Той има огромен потенциал в съюза да се предостави повече е, стойност в живота на хората с увреждания. Въпреки това, акта за достъпност на Европейския съюз е предвиден да бъде законода... основен законодателен акт, но той трябва да се спазва и искам да го подчертая. Предложението има някои недостатъци от гледна точка на член 9 от конвенцията и би било добре да се разшири неговото приложно поле, за да може да има по-добър по достъп до продукти и услуги. В заключение, искаме Европейския парламент да, бъде, е, да има водеща роля при изпълнението на препоръките на органа на ООН. Трябва много строго да се следи за тяхното изпълнение. И това да става в рамките на всички действия на Европейския съюз във всички области. Очакваме Европейския парламент да поеме този ангажимент и ние от нашия форум сме готови да си сътрудничим с вас за това. Благодаря ви. Председателката, благодаря много, господин Кларк. Последният оратор за днес е госпожа Наташа Казачкине, която е координатор в работната група за е, политиката за права на човека в Европейския съюз. Тя е анализатор на политики в областта на основните права, правосъдието и дом... Е, вътрешните работи. Имате е, думата госпожо Казачкина. And, uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата да говоря пред комисията Либе днес. Както беше казано, аз ще говоря от името на неправителствена организация човешки права. Всъщност това е една група от 20 НПО-та, които работят по човешки права, включително и цяла мрежа от други неправителствени организации. Тук има значителен опит и експертни познания и сме обединени от един, една цел – заедно с секретарята се разбрахме. Няма да добавям към това, което казаха колегите за правата на малцинството. Ще се опитам да резюмирам дискусията, като се обърна към по-големите институционални въпроси и ще направя няколко препоръки от името на неправителствения сектор. Преди два дни Както беше казано, комисията организира среща за новата група на високо равнище срещу расизма, нетолерантността и хомофобията. Всъщност в това събитие имаше добро представителство. Искам да посоча пред комисия тук, че има протокол за заседанието но е хубаво все пак да се включват единствено НПО-та в подобна, подобно събитие. И сред организациите има голямо безпокойство за това, че се съкръщава пространството за гражданското общество. Има сериозни атаки срещу неправителствени организации в Унгария, Полша, Литва – ограничения на правата на събиране от името, в името на националната сигурност в Испания и Франция и на намаляване на възможностите на НПО да действат в помощ на мигрантите и беженците в Гърция. Много често установяваме, че се заобикалят изискванията чрез бързи процедури Всъщност е, една от директивите мина много набързо през съвета без е, оценка за въздействието. Всъщност е, процеса на изготвяне на текстовете в актовето е много непрозрачен и нямаме възможност да участваме в него. Искаме адекватно съгласуване, достатъчно време за гражданското общество да обмисли въпросите, съвместни срещи и редовни срещи за отчитане на последващите мерки. Всъщност това не беше казано в изказванията до тук. Както се посочва от ОНЕ, създаването на среда за работа на НПО е основен елемент в върховенството на закона. За това искахме промени в законодателството, за да се използва на зачитането на правото държава и основните права като критерии при оценката на новите проектоактове. актове. въпреки отвореният и приобщаващ е, подход на холандското председателство. Съжаляваме, че тези наши препоръки не намериха място в заключенията на съвета. Искам да включа в протокола на заседанието, че сме поискали среща с заместник-председателят е, Тимерманс, за да обсъдим с него основната стратегия за човешки права в Европа. И така стигам до втората точка в стратегията за човешки права, за да предотвратим критиката, която често чуваме много настояваме на тази стратегия да не се превръща в нещо като книжен тигър за следващата не бива дискусията да бъде ориентирана към абстрактни теми, а да се насочи към действия и резултати, чрез които да се зачита и защитават и, както каза Оливия Дискоте, и да се насърчават човешките права в Европа. Срещата на високо равнище, което споменах преди два дни, един от участниците там отбеляза, че ако имаме предвид е, експертният опит е, в създалата от държавите членки, от ОНЕ, НПО, Съвета на Европа, Европейския съюз, е, може би това е най-всеобхватният диапазон от опит и експертни познания за това как да се преборим срещу насилието и как да въведем в действие целият този опит на хората, които присъстват. Наистина е добре да се обединят усилията на специалистите в Европа. Също това може да бъде основна цел на Европейския съюз и трябва да се посочи ясно като един елемент по координацията на работата на институции, институциите. По отношение на координацията между институциите е доста изненадващо, как комисията и съвета чрез свои инициативи са понякога абсолютно несвързани една с друга. Комисията всъщност подготвя една вътрешна рамка за мониторинг и в момента а, това се тества с прецедента в Польша. Всъщност решението на съвета е абсолютно различно, чисто политическа Става дума за обмен на моделите на интеграция. Това всъщност е доста далеч от това, което прави комисията за Польша и доста далеч от други дискусии за миграцията и убежището, което дава доста объркващи сигнали за това, на къде се насочва Европейския съюз и всъщност намалява въздействието на отделните дейности. Така че приветстваме исканията на парламента за интернационален диалог и за координация на действията между всички европейски институции. Мисля, че това ще бъде подчертано отново в следващия доклад за основните права. Искаме да приветстваме решението на парламента да посочи държавите, когато това е абсолютно необходимо, за действията срещу до човешки права. Има предвид резолюцията от миналата седмица относно Унгария. Призоваваме Европейския парламент да работи по-системно по този въпрос и винаги да включва подобни констатации в своите доклади за човешките права. Всъщност в доклада на комисията няма последователна оценка. Някои държави са споменати, други са пропуснати като става дума за дискриминацията срещу ромите, за да има по-добра междуинституционална координация и по последователна линия на всяка институция, трябва да се положи, положат всички усилия, за да се поеме една съвместна отговорност за промяна на място, като се работи по общи цели за човешките права, които са посочени в рамките на ООН и други международни актове. Това е единственият начин в Европейския съюз да има последователна политика, която да е в полза на работата на национално и международно равнище. Нека да кажа къде има пропуски. Пак ще спомена срещата преди две, два дни за расистското насилие. Ужасната е, ужасният атентат в Орландия беше осъден. Но след това нито комисията, нито съвета отговориха на исканията на гражданското общество да ревизират е, своите актове за ксенофобия и всъщност е, нямаше усилия да се деблокира дискусията за хоризонталната директива срещу дискриминацията във всички области на живота, не само при заедостта. Същевременно видяхме е много безпокоително филмче за това, че а, едно римско, ромско дете е пребито заради това, че е заявило, че е равно а, на останалите. Всички в залата бяхме шокирани и също времено нямаше изявления нито от комисията, нито от съвета за осъждане на това нападение. Да, вярно, мога да кажа, че наистина ние сме като ромите, като се стигне до ползването на човешките права. Много често в общата политика на Европейския съюз се усеща присъствието на политическият опортунизъм. Имаше изказвания на Върховния комисарят на ООН за бежанците, което посочи, че много често този диалог се изкривява и тръгва в ксенофобска и расистска посока. Има и примери за дискриминационна практика срещу мусулманите в ново, при новото извънредно положение във Франция. Важното е да не се приемат а, а, санкции, които са дискриминационни срещу човешките права. Разбира се, всички тези неща не могат да бъдат решени наведнъж и затова им нужда от стратегически действия със съответните срокови графици. За сега обаче на европейско равнище по човешките права се движим без компас и без потока между различни инициативи, които получават етикет основни права, както тази среща на високо равнище и друга политика в сферата на правосъдието и вътрешни работи и след това между член 2 и 3 на социалната харта на ООН за основните права. За това Европейския съюз трябва да въведе съответно законодателство чрез въвеждане на стандарти и след това наблюдение и мониторинг на тези стандарти, тъй като стигаме до средносрочния преглед. Е, ще поискам от господин Тимерманс е, да, това да бъде направено. Благодаря. Благодаря, госпожо Казачкине, за тази толкова интересна презентация. Сега имаме време за въпроси и отговори. Един депутат иска да се изкаже. Това е господин Шогор. Заповядайте. Благодаря. По-скоро коментар относно първата презентация на госпожа Малой. Този проблем, за който говорите, съществува отдавна. Как да убедим парламента, съвета, комисията да приложат различните стратегии? Стратегията за ромите, например. Аз не искам да сравнявам националните малцинства, етническите малцинства. Много от тях са в по-добро положение. Много по-добро положение, отколкото ромите. Но ако се върна на доклада, само едно изречение ще цитирам от документа на парламента. Вие казахте, че няма политическа воля да се действа за да се включи хартата за младсинствата в европейското законодателство. И така, цитат. Потенциала на закона не е оползотворен и не се прилагат на практика ценностите на съвета на Европа за защита на малцинствата, включително нези ценности, които са включени в Европейската харта за човешки права. Това се дължи на погрешното схващане, че Съюза има нужда от специфични правомощия, за да приема законодателство за правата на малцинствата. Това не е така. Ако заличим това недоразумение, и помогнем на комисията да изготви стратегия за защита на малцинствата, ще извършим първа стъпка към прилагането на практика на резолюцията на парламента от септември 2015 година. Може би за това не дойде и господин Тимерманс май твърде малко време е минало от септември месец насам. Да се надяваме, че до септември тази година и следващата документа и господин Тимерман ще се появят. Благодаря. Господин Юрек има думата. Благодаря. Аз искам да подкрепя господин Шогор относно националните малцинства. В много части на нашия континент съществуват проблеми с малцинствата. Те съществуват от хиляди години. И законодателството признава, че има проблеми. Само, че държавите членки нищо не правят. Има някои държави членки, в които на хората се забранява да изписват имената си по начина по който желаят. Това е абсурдна ситуация. Европейския съюз казва, че това са си вътрешни проблеми и ние няма как да се намесим. Тук говорим за традиционните младсинства. Аз обаче мисля, че всички решения, които се взимат, трябва да се взимат на основата на присъщата за човека още от раждането му е, през, през същото виждане за, за човешко достоинство. Когато говорим за малцинство, ако имаме мнение на малцинството, това не означава, че правото е, на, на малцинството, е, мнението на малцинството е правилното. Всеки има право на собствено мнение хората може да смятат, че трябва да има полигамия, но това не означава, че тяхното мнение трябва да бъде зачетено. Моногамните семейства са в основата на уважението към жената в Европа. Има институции, които се грижат за запазването на моногамните ни общества и ние не можем да ги приравняваме е, с е, мнението на полигамистите. Има хора, които идват в Европа с сертификати, които показват, че са женени за няколко човека. Това не означава, че ние трябва да включим това в нашия правен ред. Има универсални ценности, които трябва да бъдат защитени. Не е задължително всеки път да защитаваме мнението или правата на малцинствата. Нека да защитаваме хората, естествено, нека да има правосъдие, но не може всяко мълцинство да получава преференциално третиране. Не трябва то да получава специални права. Искам да благодаря на господин Кларк за това, което каза относно децата с синдрома на Даун. Положението е драматично, защото в много от нашите държави, и за съжаление и в Полша, правото на такива деца да бъдат родени се поставя под въпрос. Те стават жертва на престъплението наречено аборт, просто защото са с увреждане. И ако успеят да се родят или да оцелеят, считат ги за недостойни. Още от самото начало, още преди да се родят, тя ги съдят. Децата ги съдят дори техните родители, които решават дали това дете отговаря на техните очаквания или не. Това е нечовешко. Разбирам, че това мое изявление няма да промени изявлението и позицията на Европейската комисия, но не трябва да оставяме е, хората да си правят каквото се искат. Много държави членки са решили, че родителите имат право на избор за това дали децата имат право да се раждат или не. Защо това е така? Мисля, че трябва да разгледаме стандартите. Нека да видим кои стандарти защитаваме, как ги защитаваме, как е, определяме съществуващото положение. Не може, повтарям още веднъж, мнението на малцинството винаги да се счита за валидно и за правилно. Много често говорим за малцинства, които имат е, силна подкрепа от мнозинството. Има обаче истински малцинства, които са сами, неподкрепени от никого и за тях се мълчим. Благодаря. В заключение, към края на дебата. Искам и аз да се включа. Аз съм от Европейския парламент и също ще се изкажа на полски. Ще говоря само по един проблем. Мълцинството, което остава мълцинство винаги е в по-трудно положение от мнозинството. Нека да сравня онова, което казвам с един пример. Едно обикновено семейство. Да речем, че в него има две дъщери. Едната е по-голяма, другата е по-малка. Винаги на по-малката дъщеря е отделено повече внимание, повече грижи, докато тя не, не порасне и не стане независима, зряла. Същото въжи и за мълценствата. Тук можем да си говорим до среднощ е, по всички тези въпроси. Всяко мълцинство обаче, независимо дали е мълцинство на хора с увреждания е, или друго мълцинство, всяко едно мълцинство има нужда от специални грижи. Ето защо говорихме за мълцинства и мисля, че това няма да е последния път. Благодаря. Знам сега, че комисията иска да се изкаже. Госпожа Сина Вандер Букхарт. Заповядайте. Благодаря. Нямам въпрос. Първо искам да се обърна към господин Пат Кларк. Естествено, комисията споделя вашето виждане, че структурните фондове трябва да се отпускат така, че да се учитат различните документи, включително хартата за основните права. Знаете, че фондовете се управляват взаимно от държавите членки е, и от комисията. Комисията осъществява контрола върху изразходването от страна на държавите членки. Искам да ви съобщя, че през месец юли ще има документ с насоки относно това как да се изразходват структурните инвестиционните фондове, така че да се спазва и хартата и по този начин ще повишим осведомеността и ще се постараем естествено да се разпространи информация и за този документ, за този наръчник. Затова разчитаме на НПО, както и на различните управленски органи в държавите. На второ място обръщам се към госпожа Казачкине. Вие Справо отбелязахте, че в годишния доклад за изпълнението на хартата е, понякога се говори за това, че някои държави членки не правят каквото трябва, понякога не се говори. Въпреки това обаче има една последователност, макар и тя да не се вижда винаги, тя е следната. Всеки път, когато има официално комунике от страна на комисията за процедурите по нарушение, в които се споменават държавите членки. В, в годишния доклад винаги се споменава съответната държава. Когато обаче няма официално през комюнике, просто се говори за една държава членка. Това е разликата между двата случая. Благодаря, каза председателката. Разбирам, че ще има отговор от страна на госпожа Малой. Професор Малой. Към господин Шого. Благодаря, вие споменахте годишния доклад за етническите малцинства. Ние сме базирани в Шлезвик Холштайн, в Германия. Местният парламент в рамките на всеки мандат който продължава 5 години, публикува доклад за малцинствата в Германия, от които в Шлезвих Холштайн има три. Има три големи малцинства там. Този доклад е, не се пише само от е, депутатите в местния парламент. Е, там участват представители на НПО, на гражданското общество. Всеки може да участва. Има и други доклади, на които мога да се позова, например, що се отнася до някои материални права, образованието и така нататък. Мисля, че подобни права могат да се приложат на практика към господин Юрек. Едно от културните права, които може да се гарантира, би могло да се гарантира от Европейския съюз, едно универсално право, което може да се гарантира, е, може да бъде правото да използваш името си на своя собствен език. Между другото, това е проблем в редица държави. Няма сега да навлизам в подробности. Точно този аспект е изключително важен. Много е важно малцинствата да могат да запазят своята идентичност и култура. Мисля, че на някакъв етап комисията може да направи нещо и да гарантира по-съществените права на малцинствата. И накрая, въпроса за това дали мнението на малцинството е правилно или неправилно, това е субективно виждане. Искам да напомня на всеки обаче, че е важно всеки глас да бъде чут. В една демокрация, независимо дали едно мнение е правилно или погрешно, то трябва да бъде чуто. И дали нещо е правилно или неправилно, това зависи от онзи, който слуша. Мисля, че трябва да дадем възможност всеки да изкаже своето мнение. Това не означава, че всеки ще спечели, но всеки трябва да може да се изкаже. Благодаря. Отлично заключение направихте на този разговор. Искам да благодаря на всички наши оратори за тези толкова интересни изказвания. Онова, което чухме днес след обед, със сигурност ще ни вдъхнови в нашата работа. Благодаря на всички, благодаря за дебата, благодаря на всички вас.